С това приключваме разискванията. Заседанието ще бъде утре от 9 до 13 часа, утре 2 април. То ще бъде предавано по интернет и интернет.